работихме, а по-рано пък тази година представихме едно искане за информационен доклад по отношение на общата политика в областта на рибарството и Натура 2000. Идеята беше да се потърсят специфични области, които да бъдат включени в бъдещата ОПР. Документа който се произведе като резултат от цялото проучване, е на английски и ви е раздаден. В документа се описва Натура 2000, прилагането и различните решения, които са свързани с разрешаването на задачите по управлението. Днес е, имаме удоволствието да приветстваме автора на проучването, господин Хайнов Фок от Института по морски риболов в Хамбург, е, Германия, който ще направи презентация на основните заключения в е, неговия документ и ще отговори на вашите въпроси. Без да се бавим, давам ви думата, господин Фок. Този екран зад мен, госпожи и господа, в момента не работи, така че ще трябва да използвате екраните в страни. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Благодаря много, господин председател, госпожи и господа. Благодарен съм за това, че имам възможността да представя пред вас този документ, свързан с Натура 2000 и ОПР, аз ще говоря най-вече за управлението на политиката и управлението на Натура 2000, елементите, където двете политики се припокриват. Ще говоря за различните отношения между двете политики, какво трябва да не се забравя и върху какво трябва да падне акцента. И накрая ще говоря за ключовите проблеми, които могат да бъдат разрешени в рамките на ОПР за в бъдеще. Общата политика в областта на рибарството е една от основните компетенции на Европейския съюз. Тя се управлява основно от комисията сега вече и от съвета и парламента. Основната цел на реформираната ОПР е да експлуатира природните ресурси по един устойчив начин от гледна точка на екологичните, социално-економическите въпроси, Имаме регламент на съвет от 1992 година, който очертава целта на директивата за местообитанията, а именно гарантиране на биоразнообразието, опазването на природните местообитания и дивата флора и фауна В директивата за местообитанията има текст и за общата политика. След реформата от 2003 година на общата политика в областта на рибарството, започна втора реформа, това стана наскоро. Дебата по тази реформа започна през 2009 година. Целта на бъдещата реформа на ОПР може да се раздели на 10 различни подтеми. На първо място диференцирани режими на управление, което означава, че целта е да има по-регионално диференцирано управление, да се идентифицират нуждите на крайбрежния риболов, на риболова, който не е крайбрежен, е в открито море, има различни линии на управление за различните европейски морски зони. Втория въпрос, втората тема е свързана с понятието за максимален устойчив улов. Целта е да се гарантира дългосрочен стабилен приход от риболова. Това ще доведе до намаляване на риболовното усилие в целия район. Трета тема е развиването на крайбрежния риболов, като идеята е да се укрепят изкуствено отглежданите видове и е, видовете, които се отглеждат в е, изключителната морска зона от 12 морски мили. Освен това, бъдещата ОПР трябва да е част от интегрираната морска политика на Европейския съюз и ОПР трябва да предложи необходимите инструменти, за да се подкрепи системата и подхода, свързан с екосистемите. Какво означава това? ОПР трябва да изгради необходимия инструментариум, за да подкрепи подхода на екосистемите. Директивата за местообитанията беше прията през 1992 година. От тогава насам има развитие по въпроса. ОПР започна през 1984 година. Тя има дълга история на промени и адаптации. През 2002 година беше осъществена първата реформа. Там се въведе понятието за екосистемния подход. През 1992 година се прие, както вече казах, директивата за местообитанията. В първите години нямаше голямо развитие по отношение на морските екосистеми в откритото море. Чак след 2005 година Европейския съд реши, че директивата за местообитанията се прилага и по отношение на изключителните економически морски зони, след а, като се преминат 12-те морски мили. През 2007 година се създаде интегрираната морска политика – Нейната цел беше да се интегрират всички морски политики под една шапка, като целта беше да се координират всички дейности в тази сфера и да се развие устойчива среда. Малко по-късно се прие и рамковата директива за морската стратегия. Тя има по-екологичен характер и нейната цел е да се постигне по-добър екологичен статут на всички водни и морски екосистеми. Това е на ниво Европейски съюз. Паралелно с това, в регионалните конвенции бяха създадени подобни е, уредби. През 2003 година се създаде така наречения ОСПАР, комисията Осло Париж. Там се създаде мрежа от защитени области, която преча много на Натура 2000, нова, което е записано в директивата за местообитанията. През 2003 година ОСПАР започна да развива план за включване на всички морски политики на Европейския съюз под една шапка, значи морската стратегия, Натура 2000, риболова, всичко това трябва да попадне в един дневен ред. Това беше графика на различните законодателни промени. Сега, ако погледнем компетенциите нещата са доста сложни. В ляво виждате, че ОПР е основна компетенция на Европейския съюз. Тя разглежда всички въпроси, свързани с риболова извън 12-те морски мили и в крайбрежните териториални води. до толкова, доколкото държавите членки имат достъп до тази област. Защото трябва да се отчитат и международните споразумения. От друга страна, в рамките на ексклюзивната економическа зона имаме изключителни компетенции на държавите членки, които могат да регулират всичко останало, като извличането на чекъл, пясък, полезни изкопаеми и така нататък. Както и въпроси свързани с опазването на околната среда. По отношение на рамковата директива за морската стратегия и Натура 2000, държавите членки имат правото и правомощията да изготвят планове за управление. Що се отнася до рибарството, плановете за управление трябва да бъдат представени на Европейския съюз и трябва да станат част от ОПРЕ. А плановете за управление във връзка с другите видове употреба на ексклюзивната морска зона могат да бъдат издадени от самите държави членки. Това всичко е част от интегрираната морска политика вече. Това е контекста на Европейския съюз. Извън Европейския съюз имаме регионалните морски конвенции, като Оспар и Хелком за Балтийско море. Държавите членки прехвърлят част от своите задължения на Оспар, като определяне на целите, например, целите от екологичен характер. Оспар, както вече ви казах, от своя страна се опитва да интегрира морската стратегия и Натура 2000 под една шапка. През 2005 година комисията определи нов крайен срок за държавите членки за изготвяне на списък от обекти от морски характер за Натура 2000 както и за уведомяване на комисията за това, кои ще са тези места. Този процес трябваше да приключи в рамките на 3 години и след като се представят тези места на Европейската комисия, комисията трябваше да ги одобри и след одобрението държавите членки имат 6 години да предложат мерки, да изготвят планове за тези места във връзка с рибарството. Тези планове трябва да се представят отново на комисията. През 2008 година комисията изготви списък от насоки през 2007 година. Това беше свързано с определянето на морските защитени зони. През 2008 година се публикува специален контролен списък в един документ. Този контролен списък беше даден на държавите членки за изготвяне на планове за управление. Нито една държава членка до момента не е представила напълно развити планове за управление. Те все още се създават. В този списък от елементи, които трябва да бъдат изпълнени преди да се предложат плановете, четири елемента имаме по отношение на методологията. На първо място идентифициране на заплахи за местообитанията и как да се прави разлика между различните видове рибарство. В тази връзка как да се включат всички заинтересовани лица в целия процес на създаването на плановете за управление, как да се координират въпросите свързани с опазването на природата между държавите членки. Тук говоря и за трансграничните места. И освен това, какви ще бъдат последиците от евентуално а, преместване и разселване, евентуални последици, например, ще бъдат а, а, свързани с преместването на запасите и те трябва да бъдат отстранени като последица. Това не се е случвало преди. Ако погледнем сега по-общо тези четири елемента, можем да формулираме четири основни теми в връзката между опера и Натура 2000. На първо място имаме стандартизирано описание на въздействията. На второ място, как ще се отнасяме по отношение на пространствените характеристики на рибарството и изместването. На трето място, как ще създадем стандартизирани процедури за вземане на решения, как те ще станат рутинни и накрая как да се справим с презграничните въпроси. Ще дам примери за това. Както вече ви казах, става въпрос за процес, който тече в момента, няма е, окончателни планове. По отношение на стандартизираното количествено описание на въздействието, имаме нужда от специален подход. Имаме схеми за контрол на риболовното усилие което трябва да бъде уеднаквено. Имаме специфични, конкретни технически мерки и подобрения, които трябва да бъдат направени в риболовното оборудване, трябва да се отчете развитието на технологията. Ако има използване на отделен конкретен вид оборудване и това създава проблеми. Рибарите ще преминат към нов вид оборудване, например, може да преминат от дънни риболовни съоръжения към статични риболовни съоръжения. Всички подходи, свързани с техническите аспекти, трябва да бъдат анализирани едно решение, което временно се прилага в Германия, е свързано с прилагането на регионални рискови модели, модели за оценка за риска и да се даде количествен вид на това, каквото се случва в морето. Извинявам се, че следващата графика е толкова малка. Имаме четири по колони. Имаме различни общностни компоненти на екосистемата. Виждаме кои компоненти се чувстват добре. Имаме ограничена референтна стойност, която се представя от пунктираната линия. Сега можем да се опитаме да развием цели за различните политики. Това ще бъде част от интегрирания подход в областта на морската политика. Например, по отношение на временното забраняване на риболова, можем да включим цели свързани с максималния устойчив улов и да комбинираме нещата. Различните сценарии изглеждат доста обещаващи. Много от а, малките графики виждате, че вече надхвърлят а, долния прак. Може да се отчете въздействието на максималния устойчив улов, а, от гледна точка на намаленото усилие. Можем да включим регионализацията в контекста на бъдещето на ОПР. Всички тези цифри, които получаваме като резултат от комбинацията на различните елементи, могат да бъдат разгледани в регионален контекст, за да видим как популациите в регионален мащаб се засягат. за Натура 2000 можем да придобием конкретни отговори. Може да разгледаме референтните екосистеми, това, което е като зелена стрелка на графиката. Можем да видим кои местообитания трябва да бъдат запазени. Трябва да видим дали има нива свързани с благоприятния статут за запазване и естествено различни насоки могат да се развият, като се анализират заплахите. ОПЕР може да се интегрира по двустранен начин в морските политики на Европейския съюз. Можем да включим не само елементи от Натура 2000 в ОПР, можем да разгледаме как ОПР се прилага към останалите политики, като се включат различните цели. Втория ключов въпрос, който споменах, е свързан с пространствените характеристики. Имаме конкретни показатели и елементи за изчисляване на заплахите и рисковете. Тези пространствени характеристики са много важни за функционирането на устойчивия риболов и за разбирането на този вид функциониран. Можем да разберем по какъв начин някои области няма да бъдат устойчиви. Какво е решението на проблема? Може да се определят специални критерии, които могат да бъдат включени в пространствената характеристика. reform in that the access to coastal fisheries Регионализацията е възможна За пример може да се даде определен риболов в морските води на Дания, Холандия и Германия. С две думи, заплахите винаги могат да се анализират от на гледна точка и можем да анализираме как запасите се държат по отношение на пространствените характеристики. По отношение на достъпа до крайбрежен риболов, вижте картинката в дясно. Част от днеската територия е предвидена за ветрени ферми и там няма буферни зони. В зелено имаме обектите по Натура 2000, така както те са номинирани пред Европейската комисия. Ако разгледаме този сценарий, виждаме, че 50% от а, риболовните възможности за писия и камбала ще бъдат а, загубени. Този тип плоски риби. По отношение на стандартните процедури за вземане на решение, трябва да се включат всички експерти и заинтересовани лица, да се отчете тяхното познание на трупан опит, все още не е ясно как ще се включат всички заинтересовани лица в Европейския съюз. Дали това ще стане в рамка, която се осигурява от ИЦЕС, от регионалните консултативни съвети или от НТ и КР. Тук има връзка и с целите в директивата за местообитанията. В нея има цели за опазването на околната среда и за опазване на хабитатите. Важно е да се отчете сътрудничеството с държавите членки, и различните насоки в тази политика. Няколко проекта се прилагат в тази област. Наскоро се осъществи един значим проект от Холандия, наречен FinPass, свързан с определено управление на някои области. Координацията в този проект се осъществява от Националното министерство. Преди да започне проекта, участваха неправителствени организации, организации на рибарите, ИЦЕС даде своята позиция. На ранно ниво се отчете и сътрудничеството между държавите членки. ФИМПАС естествено почерпи от опита на по-ранни проекти, като AG Winds в Ирландия, както и от някои немски проекти – Накрая, когато говорим за презграничните проблеми, държавите членки имат различен подход относно определенето на целите за запазване. Например, по отношение на Догербанк, една специална територия в Централно-Северно море, три държави членки са определили, определили различни цели – как може да се осъществи координацията? Е въпроса е и кой ще направи? Едно евентуално решение може да бъде инструмент по силата на ОПР или прехвърляне на този въпрос на по-високо ниво, например на ОСПър. ОСПР обаче е независима от политиките на Европейския съюз. В заключение, Искам да кажа, че в момента европейския риболов е изправен пред цял набор от различни екологични задължения, които проистичат от различно европейско законодателство и морски политики, рамковата директива, имаме ОПЕРЕ, директивата за международните за местообитанията, имаме и международни организации като ОСПАР и ХЕЛКОМ – тъй като Европейския съюз притежава изключителни компетенции по отношение на политиката на рибарството, а пък тя дава инструменти за екосистемния подход, тази политика може да се превърне в неразделна част от стандартизирането на всички екологични процедури, свързани с а, постигането на целите. В момента не виждам други политически инструменти, които да притежават такива компетенции, както общата политика в областта на рибарството. Благодаря. Благодаря ви за интересното експозе. Много се очудих, когато казахте, че нито една държава членка не е внесла завършени планове за управление по Натура 2000. Защо е това така? Това е едно просто изчисление. Номинациите 2008 все още се в процес на завършване. 2008 плюс 6 означава 2014. Това е датата, на която трябва да завърши процеса. Някои държави членки са обявили обекти много по-рано. Тези държави, като Германия, трябва да изготвят планове за управление до 2012. Благодаря за разяснението, госпожа Ламер. Благодаря за експозето. То наистина бе доста обстойно. Хареса ми информацията за законодателните актове, за конвенциите. Наистина добих представа колко сложно е всичко по отношение на постигане на целите за устойчиво използване на морските ресурси и опазване на биоразнообразието в морската среда. Позволявам си свободата да ви преведа един пример от Швеция. Тъй като тук няма много депутати, ще използвам няколко минути, за да опиша процедурата в Швеция. Националните органи, както би следвало, определиха кои области от морската среда попадат по Натура 2000 след това, както се му е реда, определиха основните заплаки към морските местообитания в тези зони. Заключението бе, че заплаха номер едно за морските местообитания, които са обект на закрила, е дънното траулиране, тралването. На следващо място Трябваше да се предприемат стъпки спрямо тези заплахи и да се създаде план за опазване на морските местообитания. Те сезираха Шведския съвет по рибарство с молба за съвет по въпроса как да се премахне дъното тралване в тези зони, тъй като то е основна заплаха. Съветът каза, съжалявам, това е от изключителните правомощия на ОПС, на опере, нищо не може да се направи на национално равнище. Светските органи сезираха Агенцията по околна среда в Швеция със същата молба, получиха същия отговор. Вие ни показахте списък с мерките, които трябва да предприемат държавите членки по отношение на морската среда. Той е доста дълъг преди шведските власти да се доближат е, малко до всичко това, Greenpeace е, пое нещата в свои ръце. и хвърлиха големи скали в тези зони, за да предотвратят дъното тралване. Преди да направят това, те дадоха оценка на околната среда на шведските власти, за да разберат какви ще са последиците от хвърлянето на такива скали на морското дъно. Последиците бяха единствено положителни за морските местообитания. Шведските власти не сметнаха, че е възможно да откажат на Greenpeace правото да хвърля тези скали. Направен бе опит. Попитаха дали това са естествени скали или бетонни блокове, тъй като бяха естествени скали, няма опасност от изтичане на токсични вещества в морето. И това направи Greenpeace. Greenpeace всъщност е основният източник на закрила на обектите по Натура 2000 в Швеция. Това в никакъв случай не е идеалното решение. Знам, че в Германия проектът ENPAS, който споменахте, устойчивото определение на риболова в защитените зони. Е, този проект също е работил по списъка. Определени са кои са всички изисквания по европейското законодателство, обаче не са предложени никакви мерки на Европейския съюз от този проект. Е, ще вземете ли отношение по това? Можете ли да обясните защо Германия е минала през целият този дълъг скучен процес и все още няма никакви резултати? И, както каза председателя, наистина е много потискащо човек да разбере, че нито една държава членка все още не е изготвила план за управление на рибарството в обектите по Натура 2000. Що се отнася до устройството на морските територии, както казахте, рибарството никога не заляга в подобен тип е, устройство на морските територии. Това са моите бележки. Благодаря. Ако дъното отралване е пагубно за коралите и за екосистемите, според мен хвърлянето на големи скали не е най-доброто решение. Както и да е, Greenpeace си имат своите странни и чудесни методи на работа. Комисията ще вземе ли отношение? Благодаря. Понякога и цементовите блокове могат да помогнат, защото спират траулерите, създават един своеобразен риф и наистина могат да помогнат за опазване на средата. Направен бе опит да се запазят е, местни е, морски зони и казват, да, риболовът е забранен, но според проучване от преди предложението стана ясно следното – Разкриват се много повече възможности за риболов около тези зони и в крайна сметка рибарите са си пак по-добре. Та затова и проекта се ползва с такава широка подкрепа. Мисля, че създаваме една по-добра среда за морските рибари, чрез подобни защитени морски зони. Но искам да ни кажете конкретно какви са сроковете за отделните страни. За Германия казахте, че след определенето на обектите трябва да се внесе план за управление до 2012. Значи какви категории страни можем да различим? Някои са на по-ранен етап, други на по-късен. На три етапа ли се развива схемата? Вижте, всичко зависи от обявяването на обектите. Колкото по-рано се обяви един обект, толкова по-рано трябва да се изготви план за управление. След одобряването на обектите тече вече 6 годишен срок, но не съм напълно сигурен, тъй като не съм запознал толкова много с административните въпроси. Що се отнася до ползите от морските защитени зони, това бе и въпроса ви, от Джорджес Бенк, САЩ и други големи защитени морски зони, черпим сведения, че зоните около защитените територии бележат подобрение, рибарството се подобрява, рибарството се фокусира там, в тези съседни зони, но не знаем как всички тези, какво поведение ще следва всички тези малки зони. В някои случаи има много малки зони, много по-малки от другите. И за сега не знам да е разработен модел, който да отчита такива малки мащаби на подобни дребни защитени зони. Те не са защитени главно заради риболова, а заради съоръженията, чието последици трябва да се предотвратят. Така че отговор на такъв въпрос е чиста спекулация. Рибарството е извличало ползи от е, затварянето на някои зони за треска, само че ползите не са толкова големи, колкото се е очаквало. Приписията. Ефектът съвсем не е ясен. Тук говоря за една голяма защитена зона, близо до Дания, Германия, Холандия, където са забранени някои видове риболов. Така че трудно е да се даде отговор как стои положението с подобни зони. Някои от зоните по Натура 2000 са доста малки заради плечените и някои други характеристики на релефа. Относно Средиземно море, там също имаме различни видове в зоните в това море. Вижте, там положението е съвсем различно. Има различен териториален риболов, рибарство. В Северно-Балтийско море по-скоро Имаме миграционни видове, като треска, херинга, които се движат на различни места, докато видовете в Средиземно море са доста по-статични, ограничени са до някои конкретни местообитания, към които се придържат, така че положението е съвсем различно. Ще се опитаме да, да подходим различно спрямо тях, тъй като те изискват е, други мерки. Така е. Вие говорихте за затварянето на зони, заради офшорни проекти за възобновяема енергия, приливните вълни. Вие отнемате подобни зони от рибарите, някои от тях са доста големи. Полагат ли се усилия тези затворени зони да се използват за възстановяване на рибните запаси? Когато посетихме морски лаборатории в Шотландия, научихме, че работят с създаването на платформи за офшорни ветрови ферми, където ще се насърчава възстановяването на различни екосистеми. Предприемате се подобни активни мерки? бе проведено проучване на тема изкуствени рифтове, рифове. Нефтени платформи, офшорни нефтени платформи привличат е, рибите, както знаем. Любителският риболов също е факт в подобни зони. Да речем, когато има развалини на морското дъно, но трудно е да се направи пълна количествена оценка. Все още е рано. За мекотелите едно положението. За планктона също е друго. Трябва да видите как се запласите от е, планктон, които се използват за храна. При херингите имате ларви, които мигрират из цялото Северно море. При това положение, що е малка зона за подобен тип е, рибен вид? Не мога да дам отговор на подобен въпрос. Благодаря. Сега говоря на шведски. Имах няколко въпроса и към комисията. Значи, краен срок за приключване на тази мрежа Натура 2000. Крайна срок изтече отдавна какво смята комисията, как ще се погрижи да се приложат плановете за управление на практика, да се приключи мрежата. Освен това, смята ли комисията да предложи един упростен процес за изпълнение на тези планове, защото те очевидно са много сложни, след като нито една държава членка не е представила такъв план. Освен това, как може да се координира морското пространствено планиране, как може да се управлява то на европейско ниво. Докладчика в своите заключения каза, че това е нещо, което трябва да се случи в на, в рамките на бъдещата обща политика по рибарство. Имаме интегрирана морска политика и там има цели за защита на биологичното разнообразие. Имаме цели за опазване на хабитатите и така нататък. Всичко това трябва да се обвържи с морската политика. Какво смята комисията? От комисията при нас е господин Настадио Гонзалес и господин Паполиас. Добре дошли, имате думата за коментар, който пожелая. Gracias, presidente. Eh, por el momento va a ser Astudillo. Благодаря, господин председател. Господин Папулюс може да допълни това, което ще, каза аз, ще кажа аз. Но първо искам да благодаря за това, че ни давате възможност да дадем нашето становище. становище. И както разбрахме, държавите членки изостават с своите проекти за управление на обектите от Натура 2000. Преди 10 дни се проведе едно заседание с експерти. Заседанието беше организирано от наша генерална дирекция, за да се занимаем с тези въпроси. Заключението беше, че има две основни пречки, за да се приеме тази процедура и в тази насока да бъдат представени и проектите за управление, защото първо трябва да бъдат одобрени съответните обекти от Натура 2000. Може да се каже, че волята я има да се направи нещо, но понякога не, не а, достигат усилията нещата да се свършат добре. Има усилия, има желание, но липсват общите рамки. Има някои заплахи, които проистичат от ам, рибното стопанство и затова никой не се осмелява да прави някакви, проеми, някакви промени или да предприема мерки. Има държави а, членки, които не подхожат толкова а, стриктно но на други пък са прекалено стрикни. Получава се един дисбаланс. Някои държави членки са в недоумение дали да предприемат нещо, нещо дали не, тъй като а, комисията не предлага едни единни рамки, единни стандарти, така че да се знае конкретно за какво става въпрос, за да може конкретно да бъдат определени тези хабитати и обекти. Това от една страна. Комисията реагира по такъв начин, че а, а, съответните сфери за а, рибно стопанство и околна среда а, ще работят а, съвместно. Ще се направи една сравнителна характеристика, ще се създадат едни общи рамки. Бяха споменати тук планове за Германия и за други държави и членки. Тези планове могат да се използват като основа за изготвяне на обща методология. Втората пречка, на която искам да се спра – Госпожа Лъвинг спомена тази пречка и тя има пълно право. Това е липсата на един механизъм, на един законов правен механизъм. Миналата година разполагахме с един механизъм, който действаше бързо, своевременно, но не а, много удачно или ефективно. А, държавите членки а, правеха предложения, а, те се поемаха от съвета, но това не се хареса на юристите. И този механизъм не може да се прилага повече. Сега имаме механизма възоснова на законодателството в рамките на ОПР, а именно решенията се взимат съгласно процедурата за съвместно взимане на решение, но това не е много ефективно. Например, ако Германия днес има предложение, след един месец Франция, този а, процес остава да виси някъде във въздуха. И продължава вечно. Ето защо а, ние осъзнаваме този процес. А, водим, водят се преговори между Генерална дирекция а, Рибно стопанство и Генерална дирекция Околна среда, за да може да се създаде един нов механизъм, който да дава повече възможности. може би ще се делегират известни компетенции на държавите членки в рамките на регионалната политика, отнасяща се до рибното стопанство. Трябва да се дадат обаче гаранции възоснова на критериите, които споменах преди малко, така че да няма а, някакви а, резерви или противопоставяне на тези критерии. Ще се опитаме възможно най-бързо да намерим едно решение. Накрая е, искам да се спра на така наречен специален план за морските територии – наистина имаме нужда от един общ европейски механизъм. Е, в е, който да бъде е, включена и общата политика по ривностопанство и да видим как можем да обхванем и отделните държави членки в този механизъм. Приоритет номер едно в това е приоритет номер едно в интегрираната морска политика в момента. Yes, words from the environment point of view. Още няколко думи от гледна точка на моята генерална дирекция по околна среда. Колегата засегна въпросите по същество във връзка с представения днес доклад. Искам само да ви уверя, че обхващането на морската среда и офшорните зони в Натура 2000 са център на нашето внимание. Тъй като те са свързани с морското биоразнообразие, в тази връзка Полезно е да се знае, че, заведох, че проведохме набор от семинари, на които бяха анализирани всички предложения за обекти по Натура 2000, направени от държавите членки до момента. Знаем къде са проблемите, недостатъците. Държавите членки също знаят какво трябва да направят, за да подобрят изследванията и да внесат добри предложения за опазване на морските видове и местообитания. Същевременно, след този набор от регионални семинари, обръщам внимание на въпросите, свързани с управлението. Колегата визира едно скорошно експертно заседание с участието на заинтересовани страни от държавите членки, рибното стопанство, неправителствения сектор. Едни от въпросите, които се разглеждаха, бяха свързани с ефикасните управления по ОПР за управление на мерки за риболова и на второ място хармонизирана методологията за оценка на въздействието върху морските зони – в момента работим с компетентните служби, за да дадем насоки по тези въпроси и да улесним работата на държавите членки и заинтересованите лица. Констатациите и препоръките от доклада са много полезни в тази връзка и ние определено ще ги вземем предвид. Бе поставен въпрос за сроковете, ако не се лъжа, с които разполагат държавите членки за въвеждането на мерки за опазване според директивата за местообитанията. Авторът на доклада вече спомена тези 6 години, с които разполагат държавите членки, след като обектите са включени в списъка на общността т.е. те имат 6 години, за да определят целите свързани с опазването и дефиниране на мерките за управление, включително и в, за управление на риболова в морските зони. Два елемента трябва да се вземат предвид. Сериозното забавене с е, създаването на морската натура 2000, което означава, че това ще доведе до забавене на мерките за опазване, поради тази причина комисията активно поощрява държавите членки да започнат да предлагат, да обмислят мерки за риболова от самото начало, т.е. от момента, в който предлагат за включване морски зони в Натура 2000, без да чакат да изтече този 6 годишен срок. Това е което се опитваме да ги убедим да не направят. Благодаря на комисията. Други желаящи за думата? Госпожа Ловен? Не. Благодаря, господин Фонд, за експозето и искам да благодаря и на участниците в дебата. Да минем към 14-та точка. През 2009 Исландия получи едностранна квота от 130 000 тона за риболов в северо Атлантически океан. И повечето от улова вече е разтоварен, което е невероятно. Фариоските острови също през юли 2010 получиха едностранна квота от 85 000 тона. Три пъти повече от традиционната квота за една крайбрежна страна. Исландия не е страна по договора за крайбрежните страни, И обаче тази година от 2000 тона квотата е увеличена на 130 000 тона. През 2010 бяха проведени кръг разговори между Европейския съюз, Норвегия, Фариорските острови, Исландия, в Алесунд и в Лондон през март и май съответно. Преговорите претърпяха неуспех поради нереалистичните искания за квоти от страна на Исландия и Фариорските острови. Съюзът се намира на кръстопът по отношение на управлението на скумрията в северо Атлантически океан с оглед обсъщането на, спор... на схема на... за поделяне на квотите между крайбрежните държави. В момента нивото на риболова е много над 900 000 тона, доста повече от препоръките на научните кръгове от страна на ИЦЕС. Те предлагат максимум 572 000 тона. Ние гоним милион тона скумрия в северо-источната част на Атлантическия океан за тази година, което застрашава и бъдещето на тези запаси. Това не е в полза на никой. С оглед на сериозните проблеми, очертани от е, рибното стъпан с Европейския съюз и парламента, комисията наскоро поднови преговорите с Фариотските острови и Исландия по въпроса. Аз самият пътувах до Шавен преди две години, за да разговарям с фариорски власти. Срещна с министра на рибното стопанство, външния министр за неформални разговори. И двамата министри приеха, че има големи разочарования и тревоги от страна на Европейския съюз – с оглед странното поведение, както на Фариорските острови, така и на Исландия, по отношение на тези запаси. По мое предложение са изпратени писма от председателя Кармен Фрага е, на фариорските и исландските министри, с които ги каним да присъстват на следващото ни пълно заседание на нашата комисия по рибарство на 26-27 октомври, за да проведем отново този дебат. На заседанието днес искам да приветствам господин Джерард Ван Балсфорд от е, Регионалния консултативен е, съвет за пелагичните видове и господин Гат от Сдружението за пелагичен риболов в е, Шотландия, които тук ще ни представят своите виждания. Тук имаме и меди но присъствие от BBC, от BBC, от шотландски телевизионен канал, което означава, че и гражданите, общественият сектор проявява интерес към това. Крайбрежните страни отговарят за управлението на тези запаси. Това означава, че много държави членки също носят такава отговорност. Първо искам да дам думата на нашите гости, господин Ван Балсфорд. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Вие толкова дълго представяхте проблема, че аз а, се чудя дали да си правя презентацията, половината от това, което казахте в а, моите слайдове. Сега, първо, по отношение на възможността да дам позицията на европейската индустрия, аз съм член на Регионалния консултативен съвет по пелагични запаси говоря от името на Европейската пелагична индустрия. Заглавието на моята малка презентация се нарича Управление на скумрията в хаос, защото това е наистина ситуацията в момента. Съвсем накратко, това е една малка снимка, виждате къде се намират основните запаси на скумрия между Европа и Северна Америка, западните брегове на Европа. Как се премества скумрията? Имаме южния компонент в Бискайския залив. Имаме подзапаса от а, западна скумрия, който се мести главно около британските острови, там хвърляха и версии и се връща обратно. И имаме компонента от Северно море, имаме и мястото, където трите вида подзапаси се изхранват. В момента този район се разширява значително. На тази карта не се вижда Исландия, но Исландия би трябвало да бъде включена тук. Тя просто е твърде далече от тази карта географски и затова не е включена. Ако разгледаме отблизо управлението на скумрията, имаме план за управление вече 11 години. Той беше преработен изцяло през 2008 година и все още съществува за онези, които го спазват. Имаме споразумения между крайбрежните страни, Европейския съюз, Норвегия, фариорски острови от средата на 90-те години на миналия век. Цялата европейска индустрия в Северна Европа, говоря за Дания, Германия, Холандия, Ирландия, Шотландия, Норвегия, Всички тези предприятия са сертифицирани по силата на общи принципи от 2008 година насам. Имаме годишни одити, които се извършват от МСЦ. До известна степен, съответно, може да се каже, че управлението на скумрията е успешно. И аз мога да покажа някои графики, като тази, например, възстановяването. Виждате, че възстановяването в последните години е близо до средното. През 2000-та година, в началото на 21 век, имахме по-голямо възстановяване, след това имаше много малко възстановяване. Ако погледнете пък разтоварванията, ще видите, че те са малко или много стабилни. Има увеличаване през последните години, това е и всъщност част от проблема в момента. Смъртността сред екземплярите в момента тя е повишена спрямо нивото, което трябва да постигнем по силата на принципа максимален устойчив улов. Това трябва да стане през 2015 година. Ние обаче вече сме стигнали до там. Има известно увеличение на запасите, смъртността е висока, но има и възстановяване, така че запасите са горе-долу на стабилно ниво. Ако погледнете биомасата на запаса в горната час имаме една малка линия, която трудно се вижда. Зелената линия пък е линията, която активира максималния устойчив улов. А пък а, кривата показва биомасата на рибите, които хвърлят хайвер. Тя постоянно се променя. Значи, с други думи, управлението на скумрията, както вече казах, е горе-долу успешно. Много често обаче, когато има успех, има и сериозни заплахи. На първо място е Исландия. Увеличаването на запасите води до увеличаване на риболова на скумрия. Няма съмнение, че има много скумрия в исландски води. Исландия откри риболова в свои води и имаше свободен достъп до 2009 година. След това, когато се постигна едно ниво от 130 000 тона, Исландците определиха максимално допустимо в от 130 000 тона. Това си е един олимпийски рекорд общо взето. В Европейския съюз от дълги години Определяме квотите според информацията от ИЦС и сме доста консервативни. Това, което направиха исландците, са... е нещо много по-различно от това, което ние правим тук. Значи виждате, че имаме от 0 тона през 2004 и 130 хиляди тази година и миналата година. Тази година обаче не е свършила още и трябва да видим колко скумрия ще ловят исландците. Много рибари в Европейския съюз искат да имат такава квота, но това не е възможно, разбира се. След това второто но идва от Фариорските острови. Те са партньор по споразумението на крайбежните страни, само че до 2009 година, включително, Последният им дял е около 4,6% от общото ОДУ. Това отговаря на около 26 000 тона за тази година. Общо взето това е цифрата, може да съм в грешка с няколко хиляди тона. Те решиха да се оттеглят от това споразумение на крайбрежните страни, защото те поискаха да имат по-висок дял, например до 15% и другите партньори, Европейския съюз и Норвегия, не се съгласиха с един такъв дял, затова Фарелските острови се оттеглиха от това споразумение, за да могат да са свободни и да последват Исландия в начина по който тя лови своята риба. Само няколко дни преди в Брюксел да се възцари лятната отпуска, фариорите Ските острови определиха каквото 85 000 тона. Това е три пъти повече от техния редовен дял. Имаме една голяма страна, обаче не чак толкова голяма тук в този контекст. Е, Русия. Споразумението за скумрията е, е, се определя в рамките на НЕАВК и руснаците имат сравнително малък дял. руснаците за тази година уловиха около 45 000 тона, което е малко повече от предвидения им дял, значи те също нарушават квотите. Ефекта може да е катастрофален в дългосрочен план. Както ви показах съвсем наскоро, смъртността сред запасите е добре за момента. Тези страни в момента ловят повече риба, от предвиденото и това не засяга смъртността, не ни праща в червената зона. Имаме добро възстановяване, разширяване на запаса, имаме добро управление в Европейския съюз и е, всъщност този голям улов става възможен поради това добро управление. Ако погледнете 2010 година, ще видите, че ОДЛ е е фиксиран на 572 000 тона, което е по-малко от 2009 година. Запасите нарастват, но съвета, който се дава за ОДУ, препоръчителната норма е по-малка. Защо? Защото улова е по-висок от този, който се предвижда поради автономните квоти, които определи Исландия и улова на Фариоските острови и на Исландия. Ако погледнете ситуацията през 2010 година, нямаме вече споразумение между крайбрежните страни, защото фариорите се оттеглиха, Исландия не участва. Значи в крайна сметка става въпрос за двустранно споразумение между Европейския съюз и Норвегия. Те работеха за постигане на такова споразумение. Това стана преди 7 месеца, през феврали тази година. Европейския съюз и Норвегия отчитат онова, което казва ИЦЕС и успяха да вмъкнат своите квоти в рамките на ОДО, което е препоръчано от ИЦЕС. ИЦЕС смята, че общия улов за тази година, и това е само една прогноза за сега, ще възлиза на около 930 000 тона, което е 60% повече от ОДУ, е което е прието от Европейския съюз и Норвегия и което е препоръчено. Това е огромна цифра. Освен това, за 2010 година правим едно проучване на Хайвера, едно много скъпо поручване, което се прави веднъж на 3 години. Хайвера показва доколко е голям запаса. Резултатите демонстрират, че запасите са се увеличили значително от последното проучване САМ през 2007 година. Трябва да изчакаме информацията от ИЦЕС, тя ще дойде след една седмица, ще видим сколко точно се е увеличи запас, може би около 20%, не съм сигурен. Ако погледнете обаче по-отблизо информацията и самата информация за Хайвера, ще видите, че Хайвера се появява там, където всъщност рибата хвърля своя Хайвер. В Исландия има само 0,3% от общия хайвер. Фарелските острови са по-близо до Европейския съюз, където са големите пространства за хвърляне на хайвер. Само, че в територията на Фарелите пак има много малък процент от целия хайвер, 0,7%. Значи, хвърлянето на хайвера на скумрията общо взето става в европейски води. 99% от този хайвер се хвърля в европейски води. Тези картинки също са малки, знам. Те показват големите зони за хвърляне на хайвер на запад от британските острови. Горе в зелено виждате економическата зона на фариорите, а в ляво жълтата картинка представлява ексклюзивната економическа зона на Исландия. Точките пък представляват къде местата, където се хвърляха и вер. Това е доказателство за това, което ви казах, че хайвера се хвърля най-вече в европейски води. Ако не европейски води, не води на Европейския съюз, то норвежки води. Още преди една-две години разбрахме какво се случва в Ариорите и в а, Исландия. Затова се обърнахме към комисаря и поискахме да се предприемат действия спрямо Исландия и Фариоските острови. Може да искате от комисията, естествено, всичко възможно. Ние поискахме да има моментално спиране на споразумението за риболов с Фариоските острови. Това означава никакъв достъп до тези 30 000 тона от улова, който е предвиден. Исландия и фарерите така или иначе имат право да ловят а, своите а, своята скумрия до 15 февруари и след а, 1 октомври Малко странно е, че поискахме от комисията да прекрати временно точно тази част от споразумението. Искахме да има незабавни търговски санкции срещу Фарелските острови и Исландия. Искахме да има затваряне на всички европейски пристанища и на изключителната економическа зона за всички исландски и фариорски кораби. Искахме поставяне на исландските и феройските кораби в черния списък по силата на ННН риболова. И е, освен това поискахме да има незабавно спиране от страна на Исландия на тези 130 хиляди тона е, с комрия в е, контекста на разговорите за присъединяване на страната. До сега обаче нямаме никакви предприяти действия от Европейската комисия. Какви са моите заключения? Значи няма хвърляне на Хайвер в изключителната економическа зона на Исландия и на Фариоските острови. Улова от страна на Исландия на скумрия се осъществява просто защото скумрията вече се разпостира в исландски териториални води и поради увеличението на запасите. Естествено, Исландия има право да бъде крайбрежна страна. Съгласни сме с това. И трябва да има някакво споделяне на ОДУ. Но и това за нас е червена линия, Исландия не трябва да получава никакъв достъп до води на Европейския съюз. Същото стана и с потасото. Ако запасите са твърде големи и рибата започне да разширява своята територия, да търси храна, тя става обект на улов, и се връща в европейски води, напуска водите на Исландия. Ако се даде достъп на Исландия до този запас от скумрия, исландците ще продължат да ловят скумрията и в наши води. Това стана с потасото. Норвегия, например, има голямо ОДО за потасото и те го осъществяват в европейски води, води на Европейския съюз. Същото ще стане и с Исландия. За момента искаме да има споразумение за временно разпределение. Защо да не стане той постоянно след три години, когато се направи следващото проучване на Хайвера? И още една препоръка Става въпрос за тактика тук вече. Имаме споразумение за скумрията за 10 години с Норвегия. За това приканвам всеки, който води преговори с Исландия и Фариорските острови, да сътрудничи с норвежкото правителство в тези преговори. Ние в момента сме в един екип, имаме едни и същи проблеми и трябва да работим заедно. Ние като индустрия вече работим с Норвегия. И още нещо, не толкова значително, но символично. Моля, откажете възможността в Ариолските острови да ловят риба в наши води. Как да обясним на европейските рибари, че фарерските рибари първо са ловили три пъти повече, отколкото трябва в свои води, а се прехвърлят вече и в европейски води. И накрая, моля, не повтаряйте драмата с потасото. Благодаря. Uh, Благодаря ви за изказването. Сега ще дам думата на шотландския представител на Сдружението за пелагични видове. Благодаря. Съжалявам, че ще повторя някои от нещата, които каза колегата, но тези неща трябва да се повтарят, според мен. Запасите с кумрия са едни от най-важните символични запаси за европейските води поради следните причини. Економически аспект и аспектите свързани с управлението. В економическо изражение с кумрията е може би най-ценният запас със Съюза. През 2010 имаме 3600 367 хиляди тона уловена скумрия. На базата на тези цифри, мисля, че като знаем продажната цена, може да видим, че за 2010 скумрията генерира около 370 милиона евро – за Ирландия 63 милиона, за Полша 23, Дания и Испания 28 милиона за всяка по-отделно и така нататък. 13 държави членки имат право да ловят скумрия. От страна на управлението този зип, е, вид е перлата в короната. Не само за Европейският съюз, за целия северо Атлантически океан. Запасите се управляват успешно в повече от 20 години – по този начин те се разраснаха и разшириха местообитанието си. Исландия твърди, че глобалното затопляне е причината за преместването на този запас в Североизточния Атлантически океан. Много малко са доказателствата в подкрепа на това твърдение. Истината е, внимателното опазване на скумрията позволи тя да навлезе в нови води. Исландия и Фариорските острови казват, че провеждат отговорен риболов. Факта е, че те позволяват на рибарите да ловат всичката налична скумрия, която могат да ловят във водите. Както вече казах, квотата е 367 000 тона за Европейският съюз. Ако нашият флот може да е лобува по същия начин, като Фариорските острови и Исландия, без проблеми ще ловим милион тона. Но ние сме отговорни хора, не правим това. Нуждаем се от устойчив риболов. Трябва да позволим възстановяване на запаси и да осигурим жизнеспособен риболов, който да се предава и на следващото поколение пелагични рибари. Точно това и правим през изминалите години. Повечето от риболова на Скумрия, както казах, е обект на независима проверка от съответните органи. Установено е, че имаме устойчив улов, но запасите се, ги грози заплаха заради действията на Исландия и фариорските острови. Ако се изпълнят исканията на Исландия и на Фариорските острови за на прехраната на рибалите в Шотландия – риболовната индустрия има много аспекти. Технически, економически и трябва да се осигури също така и една добра жизнеспособност на този сектор. Рибарите вършат голяма работа за гражданите. Един от ключовите въпроси е правото на риболов. Ако нямате право на риболов, квота, не можете да имате успешно рибарство. Ние загубихме много от рибарите в Шотландия. Много си спомнят студената война, е, трескавата война с е, Исландия през 70-те години. Риболова вече е само сянка от това, което бе в миналото. Голяма част има място само вече в музеите. Безотговорното поведение е причината за намаляване на рибарската общност. И за това е въпроса да запазим от останали рибари в Шотландия. Това трябва да касае всички останали пелагични пристанища в Съюза. Комисията гледа много сериозно на спора с Комрията. Ние от своя страна сме много благодарни на комисията, че полага такива усилия да опази този ценен ресурс е, и бизнеса, който зависи от него. Очакваме комисията да, парламента да окаже натиск върху Европейската комисия, за да може да се изключи сделка, тъй като това е в интерес на всички. Трябва да направим така, че нашето наследство, правата за рибарство, които получаваме по наследство, да не бъдат отдадени даром. Благодаря. Повдигнахте много актуален въпрос. Тук е, имаме добре управляван е, запас и, и получила е акредитация от МСИ като устойчив риболов. Голям процент от запасите са свръхексплуатирани, но тук имаме акредитиран устойчив риболов от съответната сертифицираща агенция заради усилията на пелагичните рибари в Европейския съюз. Цената е по-малък брой риболовни дни в море, по-малки квоти, спазване на научните препоръки от година на година, а сега Фариорските острови и Исландия се възползват от постигнатото от нас и от Норвегия и ловуват олимпийски, в олимпийски размери. Изобщо не съм изненадан, че има много разочарование и гняв. Преди няколко седмици спонтанно бе извършена блокада на фариорски риболовен съд, който се опита да разтовари с кумрия. Просто бе блокиран достъпа на рибаря до платформата за разтоварване. След няколко дни чакане той се върна обратно и загуби целия улов. Дори госпожа Даманаки е цитирана в вестница да казва, че тя разбира – спонтанното действие на тези рибари, които са извършили блокадата, защото те се борят за бъдещето си и за прехраната си. Когато говорих с министрите от Варелските острови преди няколко седмици, а и миналата седмица с исландския посланник за Европейския съюз Страсбург, ми бе казано, че има голямо изобилие от треска и пикша, но учените не установяват да има знаци за млада треска, това е именно заради големите количества скумрия в техни води, които са хищен вид и се хранят с младите риби треска. Но няма никакви научни доказателства в подкрепа на това твърдение. Това е по-скоро една догадка. Именно поради тази причина е трябвало твърдят да се твърди повече, да се лови, лови повече скумри, за да се запазят другите видове. Също ми бе казано и от исландския посланник. И там една популация морски вид намалява, популацията тупик, заради змиорка и заради намаляващите броеве змиорка, които намаляват поради скумрията, тъй като тя е хищен вид и се храни с нея. Е, това са аргументи, които изтъкват подкрепа на риболова на Скумрия, но така не може да ни обегне факта, че и Фариорските острови и Исландия винаги са се били в гърдите, че имат е, много добре управляван риболов, рибно стопанство, че имат устойчиво рибарство. Е, подобни действия по отношение на квоти тази година ми се струва доста неприемливи. Даваме се сметка, че трябва да намерим компромис. Е, приемам казаното от господин Ван Болсфорд и Ян Кат. Трябва да намерим компромис. Е, просто не можем да, да позволим да се повтори това положение и тази година. От друга страна, просто не може да поощряваме лошите практики. Не можем да кажем на Фариорските острова и на Исландия, е хубаво, много сте си увеличили произволно квотите, За награда ще ви дадем еди какъв си дял от квотите от следващото споразумение на крайбрежни страни и да им дадем достъп с това споразумение до нашите води и до риболов в тези води. Това е просто неприемливо. Фариорските острови се намират в малко неудобно положение. Те са извън споразумението на крайбрежните държави. Мисля, че има възможност да се постигне напредък в това отношение, да ги поканим отново да подпишат споразумението. Според тригодишното проучване, както бе казано, е на лице сериозен ръст на запасите и много вероятно идната седмица ИЦЕС да препоръча по-висок ОДО за до година. При това положение Фариорските острови и с съществуващия процент е, квоти ще получи така или иначе по-голям дял от улова, но да дадем достъп на Исландия до нашите води е просто съвсем неприемливо. При каквито и да било обстоятелства. Поради всичките изложени от господин Балсфорд причини. До обяд не знаех все още, че няма договор, според който ние трябва да дадем 460 хиляди тона на Фариорските острови от нашите води, да им позволят да уловят 460 хиляди тона. – 4600 тона, извинявайте. Просто това в никакъв случай не трябва да го позволяваме. Аз казах на господин Балсфорд по време на обяда, все едно да ни украде някой и после да преследваме крадеца и да казваме, чакай, чакай, забравяй тук тези стотинки в джоба ме. Това е напълно неприемливо. Комисията трябва да каже на Фариорските острови, съжаляваме, не получавате увеличение с тези 4600 тона. Поведението ви не заслужава това. И да, наистина ние трябва да а, постигнем компромис. Комисията е поставена между чука и наковалнята, но ако ще и тристранно споразумение може да сключим с, с Норвегия, Фариорските острове и Съюза, да изолираме Исландия, ако тя не е готова да води преговори. Ако ще и тристранно споразумение ще включим, но просто трябва да е ясно, че ние не толерираме лошото поведение. Джин Гелинг иска думата. Um, благодаря. Господин председател, благодаря на нашите гости за това, че направих сбити и лесно разбираеми презентации. Всичко вече беше казано по отношение на това какво искаме да стане, така че няма да се повтарям. Нека да направя някои коментари от по-политически характер. Сигурно съм, че много от моите колеги са уморени вече от а, този модел а, на добро поведение от страна на страните от Европейския съюз, а пък другите си правят каквото си искат. Ние се опитваме да установим стабилни запаси, другите идват и ги крадат. Това става постоянно. Мисля, че е крайно време и между другото, кой момент може да е по-подходящ и кой запас може да е по-подходящ от скумрията. Та време е комисията да действа. Чухме препоръки за затваряне на портовете, временно замразяване на споразуменията. Няма да повтарям тук нещата. Това е възможно да се направи от комисията. Ако комисията чака да има правна сигурност и да се заведат дела, това няма да помогне запасите ще станат в много по-лошо състояние, отколкото сега. В момента не говорим за ОПР, но доверието на хората в тази политика зависи от действията, които ще предприеме комисията. Ако комисията не предприеме необходимите действия, цялата политика ще изпадне в немилост, хората ще загубят доверие, а ние се опитваме сега да изковем една нова политика. И ако позволим това да се случи, хората просто ще ни се смеят. Отново по отношение на доверието в политиката. Вчера в Комисията по околна среда зададох въпрос на комисаря. Тя заяви, че няма как разговорите за присъединяване на Исландия да включат този елемент. Тя го заяви като шега до известна степен. Защо пък да не може да бъде включен този елемент? Дали това е включено в Следващата визита в Исландия и ако не е включено, защо не е включено? Госпожа Лювин, благодаря. Благодаря за тези подробни детайли относно тази трагична ситуация. За съжаление, не за първи път ставаме свидетели на такава трагедия. Това е класически пример за това, до каква степен сме успели да унищожим нашите рибни запаси в целия свят, най-вече по отношение на далеко мигриращите риби, като червеноперестия тон, змьорката, скумрията и така нататък. Никога няма да стигнем до споразумение колко трябва да се улавя, колко не. Постоянно се улавя риба в един етап от живота и на едно място, а пък в друг етап от живота и на друго място. Докато има риби останали в световното море, ще има и такива проблеми. Аз смятам, че ние трябва да вдигнем поглед малко, да отместим поглед от реформата на ОПР и да укрепим регионалните организации на риболова, както и националните администрации, защото дори Исландия да влезе в Европейския съюз, фариорите може би няма да влязат. Освен това не може да очакваме целия свят да се присъедини към Европейския съюз. Това не е първия път, няма и да е последния път. Това е проблем, който засяга много рибни запаси и трябва да гарантираме, че ще има много по-добра система на санкции в международен мащаб, както и инструменти за приложение. Не на последно място, между другото. Господин Стивенсон разказа каква е версията на исландците, а именно, че идва с комрията, изяжда младата треска – отново това представлява пример за това как трябва да се разгледа подхода за екосистемите и че трябва да го вземем на сериозно. Исландците по-рано и за китолова мотивираха тази си дейност с това, че китовете изяждат треската или пък друг вид риба и че е, застрашават сериозно рибните запаси. Всичко това показва, че на първо място трябва насериозно да вземем приноса към екосистемите и не става въпрос за малки райони, става въпрос за огромни морски райони и си мисля, че Европейския съюз трябва да поеме силни инициативи за укрепване на регионалните организации за риболова и международното администриране на риболова. Имам още два коментара. Определено приемам това, че скумрията отива в европейски води, но това не въжи за всички запаси. Европейската змьорка, например, си хвърля хайвера в Саргасово море. Това е далече от европейските брегове. Същото въжи за някои други риби, така че не е вярно, че рибата трябва да се лови там, където хвърля своя хайвер. И последният ми коментар беше интересна тази дискусия днес и е добре да чуем исландците и фариорците тук при нас, да видим какви са техните аргументи. Много е важно да чуем какво смятат те. Може би Те трябва да видят каква е нашата позиция. За да имаме конструктивен дебат, обаче винаги трябва да чуем и другата страна. Благодаря. Не съм сигурна дали бяхте тук, когато предложих на Кармен Фрага, нашата председателка, да покани външния министр на Фариорските острови и двамата министри на риболова на следващото ни заседание на комисията. Доколкото знам е изпратена покана, сроковете бяха твърде кратки е, за днешното заседание, но са поканени за 27 октомври да дойдат тук, така че ще чуем какво смятат те. Надявам се, че до тогава ще има сериозно развитие, защото на 12 октомври ще има сериозна среща в Лондон – на официално ниво и да се надяваме, че до тогава ще е постигнат напредък. Мисля си, че дори да има такъв напредък, обаче ще има полза от това да дойдат министрите тук, така че ние сме изпратили покана Мишел Кадек. Merci, Monsieur le Président, merci aux intervenants qui nous ont bien, bien Благодаря, господин председател, Аз също благодаря на тези от колегите, които взеха отношение по въпроса. Ситуацията беше обяснена и, както и колегата Херинг, аз смятам, че Бъл... Европа е положила много големи усилия да запази тези рибни запаси, да ги управлява устойчиво. И смятам, че тези действия от страна на Исландия и фариорските острови са в общърп на европейската политика. Не трябва да забравяме, че е, Исландия е кандидат членка на Европейския съюз и аз не смятам, че това е правилно отношение от тяхна страна и това няма да улесни е, тяхното присъединяване или поне няма да улесни нашата подкрепа. Това е едно поведение, което е непристойно за тази държава. Ние трябва да защитим нашата позиция много ясно и да заклеймим действията на Исландия и Фариорските острови. да, те Смятате, че скумрията изяжда други видове риба, но това не е основателен аргумент. Трябва много решително да подходим по този проблем и да не приемаме техните действия. Госпожа Родост. Благодаря, господин председателю. Аз искам първо да помоля за това да подходим по-експертно по този въпрос. Тук в Европа се стремим да поддържаме един устойчив улов. Но разбира се, в Европа сме далеч от това, което се нарича едно устойчиво и устойчив и ефективен улов. Имаме споразумение с Норвегия и беше договорено, че 85% може да бъде улова. След това бяха дадени 10% за Исландия, 5% за Фариорските острови. Но като събера тези цифри, за двете страни е 37% и 85% за Норвегия и 85% и 37%. Като ги съберем, виждаме, че има свръхулов. Трябва да се предприеме нещо, но трябва да се образим и със съществуващото законодателство. Госпожа Маханакис не протест... не е откликнала на протестите. Има други а, рибари, които протестираха. Аз разбирам техните основания, но смятам, че трябва да говорим малко по-задълбочени и по-експертно по тази тема. Информацията ми е такава, че в момента се водят преговори и а, до 17 октомври или поне горе до около тази дата трябва да се намери някакво решение или поне надеждите са такива. Очаквам от Исландия, ако тя проявява интерес да стане членка на Европейския съюз, то тя трябва да играе е, по нашите правила. И също така ние е, искаме да и ако искаме да е, провеждаме една обща политика по рибно стопанство, трябва да положим много усилия. И може би Исландия ще ни обясни как организира тя устойчив улов и как провежда една устойчива политика в областта на рибното стопанство. Много работа а, трябва да свършим и за мен въобще не е приемливо, когато една държава членка или по-скоро една кандидат членка иска се призни към Съюза, не се придържа към а, законодателството на Европейския съюз. Искам да отправя един въпрос към комисията. По време на вашето а, из изказване чух много за размножаването на рибните запаси, за хвърляне на, хвърлянето на хайвер. И също чух и за разпределението на максималния допустим улов. Как ще бъдат разпределени квотите според комисията? Нека да заобучим дискусията, нека да чуем повече експертно мнение, но все пак тази тема трябва да се постави при преговорите за присъединяването на Исландия. Thanks, comment... Благодаря, госпожо Рабест. Това, което казахте, че в стекларски магазин не се хвърлят камъни. Добре известен факт е, че 85% от запасите са свърхексплуатирани. Така че в това отношение няма много добри традиции по отношение на управлението на рибни запаси. Но повтарям, скумрията е уникален случай. Получихме акредитация от МСИ за устойчив риболов. И ужасяващо, че ние подронваме тази уникална акредитация като позволяваме на Фариорските острови на Исландия да извършват улов на този вид. Предполагам, че господин Гат и Балфорд ще искат да вземат думата преди да дам думата на комисията или искате първо комисията? Господин Валборсен. Благодаря, много съм доволен от всички забележки, на всички колеги от комисията на парламента. Въпросът е, че много често ние сме вкарвани въгъла, където трябва да се отбраняваме. Много често гражданите казват, вижте какъв е проблема с е, червената рибатон. И пак ни вкарват в ъгъла. Е, значи, много лесно е да се вкарва някой в ъгъла, не казвам, че принципно Исландия и Файорските острови управляват погрешно ресурсите си. Не казвам това. Но просто те следват един опортунистичен подход, който противоречи на всички наши усилия по отношение на пелагичната индустрия. Скумрията, херингата и други видове са просто част от нашата философия. С червената рибатон може да има проблеми, с мьорката, да, но ние сега обсъждаме конкретно с комрията. Въпрос, който от дълго време стои на дневен ред. Относно фактора за разпределение – какви коефициенти се използват при разпределението на тези запаси. Просто няма едно магическо решение в това отношение. Използва се хвърлянето на хайвер и възстановяването на запаса като пример, че не трябва да позволим на Исландия да влиза в нашите води. Основната ми теза бе, че ако дадем на Исландия и достъп до нашите води, какъвто идеал да получи Исландия, тя ще може да ловува в наши води. И съм сигурен, че след няколко години няма да можеш да улавят никаква скумрия в исландските води. Ако преди 2006 година имаше скумрия в исландските води, Техната флота ще много лесно да намери скумрията, защото е доста компетентна. Но просто сега се разширява запаса и в исландски води вече има скумрия. Много често при определенето на квотите се говори само за последния улов, Именно поради тази причина Исландия и Фариорските острови се опитват да увеличат улова си, защото знае, че в крайна сметка, когато въпросът опре до разпределението, се взимат предвид веднага последните нива на улова. Именно това искаме да избегнем. Ние сме сертифицирани по MSI, имаме схеми за управление в Европейския съюз и просто не можем да увеличаваме улова от наша страна. Също така Исландия, ако стане член на Съюза, ще се взимат преди миналите периоди при разпределението на квотите. И ако имам 130 000 тона годишно, очевидно ще получат и по-висока квота. Иен Гат. Благодаря. Колегата много добре обобщи всичко. И аз като него искам да благодаря на всички депутати за изказванията. Ще се тръгна тук с ясен сигнал, който даде комисията – че трябва да тропнем с крак на Исландия и на Фариорските острови и че не поощряваме безотговорното държание. Относно запасите, защо бележат такъв успех в миналото тези запаси? Рецептата е проста. Добри научни препоръки, план за управление, който да се спазва и всичко почива, разбира се, на спазването на международното споразумение по рибарство. Това са необходимите елементи. Ако липсва един от тях, ще има проблеми. Отново искам да благодаря на всички за изказванията и искам да подчертая отново, че нашите рибарски общности не могат да оцелят без правото на риболов. И най-добрите пристанища и техника да имаме, ако нямаме права за риболов, човек просто няма да излиза в морето до лови риба. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията и човека, на който предстои тезката задача да превърне в реално всички тези стремления по време на преговорите с крайбрежните държави Исландия и Фариорските острове. Господин Спенсър, благодаря. Господин председател, добър ден на всички. Слушах внимателно отличните презентации на двамата гости. Комисията споделя до голяма степен притесненията относно развитието на нещата през 2010 година. Знаем какви са квотите на Исландия и Фарерските острови, какво правят те, квотите, които са определили сега Исландия и Фаровските острови са абсолютно недопустими, не се основават на научни препоръки и не отчитат рибата. Общо взето тези две страни се възползват от увеличаването на запасите. Това увеличаване се случи най-вече поради усилите на ЕС и Норвегия, когато става въпрос за съвместното управление на запасите през последните 10 години типа действия, предприяти от Исландия и Фариоските острови, подкопава устойчивостта на запасите и това е основното, което притеснява комисията – устойчивостта. Защото с такива високи стойности чухме 930 000 тона за тази година. Това е много-много над ОДУ от 570 000 тона – вероятно няма да се случи през 2011 година, но е неизбежно намаляването, което ще се случи в бъдеще. И трябва да избягаме от това, което се случи със северното потасо. По отношение на северното потасо, нямаше споразумение в продължение на години и то беше почти изчерпано. Сега сме изправени пред препоръки за ОДУ по отношение на този вид риба, които са на много ниско ниво. Не искаме да се повтаря общо взето ситуацията. Искаме да намалим възможностите за риболов и по този начин да се справим с тази заплаха за устойчивостта. Тази риба, освен това, не е риба само на северните райони на Европа. Тя хвърля своя хайвер в Бискайския залив, близо до Испания, в Южна Европа. Така че има интереси в цяла Европа. Сега говори се, че има хвърляне на хайвер в териториалните води на Исландия и Фарерските острови. Това се случва само защото запасите са в такова добро състояние. През последните две години исландците улавят около 130 хиляди тона и това е с 20, е, всъщност 23% от е, целият препоръчен ОДО от страна на ИЦЕС. Нашия фокус като Европейски съюз, като Европейска комисия е да стигнем до споразумение между четирите крайбрежни страни. Според нас трябва да има план за дългосрочно управление и разпоредба за разпределението. Искаме да има споразумение но искам да ви гарантирам, че това споразумение няма да дойде на всяка цена и има такива сигнали от съвета от тази седмица. Няма да възнаграждаваме не разумни рибари и безотговорно поведение. Така че споразумението трябва да е реалистично и да се основава на поета отговорност, а пък не е поемане на отговорност, това е измисляне на цифри от Исландия и Норвегия. Откъде идват тези 23%, например? По този начин не се прави разпределение. Същото въжи и за Фариоските острови. Те казаха, че искат увеличение спрямо миналата година. Колко искате? Ами 15%. Ами как да водим преговори на такава основа? трябва да има някакъв вид научна обосновка, когато правите подобни искания. Госпожа Родост попита какви елементи залягат в дебата за разпределението. Значи, приноса ви към запасите, трайността на запасите във водите, дейностите спрямо запазване на устойчивостта, това, което сте улавяли до сега. Исландците си измислят някакви цифри и това просто създава проблем – така или иначе искаме да стигнем до някакво споразумение, не до споразумение на всяка цена. Много добре отчитаме и осъзнаваме приноса на индустрията чрез разумното управление на запасите, консултациите ще започнат средата на октомври. Вече Проведохме консултации с Исландия и Фарелските острови през последните седмици. Накарахме ги да разберат е, колко сериозно гледа ЕС на тяхното поведение и колко е важно да се установи контрол върху този вид риболов. Това не бяха преговори, но бяха нещо като преамбил към преговорите, тези разговори, защото те трябва да разберат къде ще дойде нашия коментар. като основен притежател и заинтересовано лице по отношение на този запас ще включим и Норвегия. Ще имаме техническо споразумение с Норвегия. Защо? Защото имаме споразумение с Норвегия за това как трябва да поемем своето бреме и от какво трябва да се откажем, за да стигнем до споразумение от двустранен характер но и защото е от огромен интерес за ЕСА и за Норвегия да овладеем ситуацията. Преговорите са изключително сложни, много трудно може да се установи баланс между различните интереси. Според нас ще трябва да има поне няколко срещи. За момента Една от срещите се предвижда да е в края на октомври, в седмицата, в която председателя каза, че ще има заседание на комисията. Ще видим дали ще успее да се случи нещо подобно. Начинанието ще е изключително трудно. Искам съвсем накратко да коментирам и онова, което беше казано от членовете на комисията. Бъдете спокойни по въпроса за скумрията. Скумрията присъства в всяка една инициатива на комисията по отношение на Исландия. Коментара на комисаря в Комисията по околна среда имаше за цел да покаже, че графика за присъединяване не е същия като графика за управление на скумрията графика за присъединяване може да е доста дълъг. Сега обаче трябва да се стигне до решение на проблема с кумрията. Календарите с две думи не са едни и същи. Що се отнася до Европейския съюз, Исландия трябва да се държи така, че да отчита общностното законодателство. От 2007 година Исландия силови риба, както и скибне и една такава практика никога няма да може да се осъществи, когато тя стане член. Не искам да навлизам в подробности по отношение на настоящите фариорски квоти. За да се отменят тези квоти, обаче, ще трябва да се отменят всички споразумения за 2010 година, които засягат много различни запаси. Там има много интереси на различни държави, членки в съвета. Стана ясно, че няма единодушие по този въпрос, макар че нямаше кой знае колко обстойни дебати. Както вече ви казах, опитваме се да стигнем до споразумение, но ясно заявихме и комисаря ясно заяви, че ако няма споразумение, ако очакванията за квотите на Исландия и Феройските острови продължат да са все така нереалистични, то Европейския съюз ще приеме необходимите мерки преди края на годината. Ето в такава обстановка действаме. Както ви казах, целта е да стигнем до споразумение. Благодаря за тази информация. Доста стрикно подхождате и беше облегчение да чуем това, което чухме от вас. Моля, благодарете от наше име на комисар Даманаки, защото тя също се отнася сериозно и е, се опитва да действа е, с твърда ръка. Имаше направен коментар господин Спенсер, че Напускането на споразумението страна на Фариоските острови остави комисията в условията на едно двустранно споразумение между ЕС и Норвегия. Когато има двустранно споразумение, комисията винаги трябва да се допитва до парламента. Това е по силата на новите разпоредби от тази година. Така че каквото и да се прави по силата на това споразумение, по силата на Лисабонския договор, вие трябва да ни информирате. Това е и по силата на член 208.6. Искам да напомня на комисията, че това е една двустранна игра, в която участваме всички вече. Благодаря на всички за участието в дебата. Надявам се, че ще успеем да приключим с един задоволителен компромис, който да е от полза за всички. Сега, ако може да преминем към следващата точка, разни има ли някой, който иска да каже нещо по точка разни? Няма. Точка 16. Съобщение на председателя относно решенията на координаторите. Тези решения са раздадени на всички членове от секретарята. 17. Дата на следващото заседание. That's a special meeting on the Monday evening when... 18 октомври в Страсбург. Uh, да се надяваме, че в тази Страсбургска вече ще присъства комисар Даманак и част от заседанието ще бъде при закрити врата. Благодаря на всички за присъствието. Очакваме да ви видим в Страсбург.